Добро утро, дами и господа. Добро утро, уважаеми колеги. 9 часа и 8 минути е, така че бих предложил да започнем заседанието. Стигнахме до 11-та точка препоръка до съвета, комисията и СВД относно Либия. Електронно гласуване. Ще помоля докладчика господин Панцери да каже дали иска думата. Не. В такъв случай, ако нямате нищо против, веднага да започнем гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се.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 Трима колеги липсват. Един. Край на гласуването. 22 на 10, 15 въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се 170 за, против, въздържали се, приема се. 170 искате да проверим. Добре, 170, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се 172 за, против, въздържали се, да проверим 172. Край на гласуването. Приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се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 Край на гласуването. 27 на 21 приема се. 9 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим и 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се очевидно. 10 за, против, въздържали се. Приема се 11 за, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се. Да проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 27 на 21. 35 за, против, въздържали се, приема се 36 за, против, въздържали се, отхвърля се 37 за, против, въздържали се, отхвърля се 30. Искате да проверим 37. Мисля, че беше очевидно. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Един колега още не е гласувал. Сега вече всички гласуваха. 45 гласа за, 4 ма въздържали се. Поздравление! Преминаваме към 12-та точка. Препоръка до съвета комисията и заместник председателя и върховен представител – във връзка с усъвременяването на споразумението за асоцииране между ЕСА и Чили. Чарл Станък е докладчик. Искате ли нещо да кажете? Не, нека да продължим с гласуването. Добре. Преминаваме към гласуване. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, да проверим 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се. Да проверим. 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 24. 31 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 пада, 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Да проверим 11. Край на гласуването. Приема се. 12 за,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 Приема се 45 гласа за, 3 въздържали се. Поздравления, Чарлз. С това преминаваме към 13-та точка. Представене на отчет относно командировката на Комисията по външни работи в Молдова и Украина.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 So, half past nine. Девет и половина. И тъй преминаваме към следващата точка – представяне на отчет относно командировката на Комисията по външни работи в Молдова и Украина. 3 до 6 април – аз бях ръководител на мисията на АФЕД в Япония и Република Корея, докато госпожа Лайма Андрикийне беше така любезна да води тази мисия с шестима членове на АФЕД. Освен това, към нас в Молдова към колегите в Молдова се присъединиха и колеги от бюджетната комисия и междупарламентарната делегация. Давам и думата. Много благодаря за вашата покана да представя отчета нашата командировка. Нашата мисия се вписваше в работата на нашата комисия и доклада за споразумението по асоцииране за Молдова и Украина. Тези две държави получават макрофинансова помощ. За нас това беше възможност да се запознаем и с политическата ситуация преди изборите. Нашата делегация се състоеше от шестима члена. Докладчиците господин Гайер, и, наш, и господин Дажи Шоросати, който е член на парламентарния комитет по асоцииране. В Молдова към нас се присъединиха колегите от бюджетната комисия и парламентарния комитет. Ние имахме много срещи, две пресконференции и също така имахме много срещи на местно ниво. Срещнахме се с министър-председателя, говорителя на парламента, председателя на Комисията по външни работи и а, членове на управляващите и опозиционните партии, с представители на граждански организации, на местния бизнес а, и а, представители на международни организации и а, също така посетихме проекти близо до границата с Транснистрия. В всеки, всеки две държави имаше пресконференция, на която изнесохме информация относно резултатите от нашата мисия. Няколко думи за Молдова. Застъпахме се за прилагането на споразумението за асоцииране и за, застъпихме за реформи в областта на демокрацията, върховенството на закона, защитата на човешките права. Също така подчертахме необходимостта от резултати в случай на измами и разследвания. Също е важно да се реформира съдебната система. Моя колега ще кажа няколко думи по този въпрос. Ще се проведат избори за президенти и за парламент до края на годината. Обърнахме внимание на проблеми, свързани с свободата на медиите и тормоз над журналисти. Запознахме се с организацията на изборите. Нашият парламент ще изпрати наблюдатели а, в Украина през октомври 2018 година. В Молдова се съсредоточихме върху работата на парламента. Приканихме колегите ни да, при, да приемат а, нов кодекс а, за аудиовизуалните медии. А, разбрахме, че това е станало миналия петък. Почертахме необходимостта за повишаване на доверието в парламента чрез приемането на нов кодекс за поведение. Проверихме как се прилага споразумението за асоцииране и подчертахме необходимостта от по-нататъчно демократизиране. Почертахме, подчертахме, че проблемът с Русия не е забравен Подчертахме също така необходимостта от ефективна борба срещу корупцията. Венецианската комисия предложи създаването на Върховен съд за борба с корупцията. Това е приоритет. Тази година а, имаше а, силна опозиционна а, парламентарна група в а, Върховната Рада, Говорихме за макрофинансовата помощ от Европейския съюз. Ще оставя повече подробности за моя колега господин Гайер. Спряхме се и на проблеми, свързани с избирателното законодателство това законодателство трябва да бъде изцяло хармонизирано, както подчертава Венецианската комисия, поне един, една година преди изборите. Това е в общи линии информацията, която искам да ви представя. Искам да благодаря на двамата посланици на Европейския съюз. Те ни оказаха чудесна помощ по време на мисията и по време на подготовката също така ни предоставяха консултации на място. Но преди всичко искам да благодаря на нашите служители от комисията АФЕТ за тяхната добра работа. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой друг участник в тази мисия да вземе думата? Господин Галер е първият. Първо бяхме в Молдова, след това в Украина. Кой би искал да каже нещо за Молдова? Благодаря, че ми давате думата, господин Остравичус. Нашето посещение беше а, доста наситено. А, колегата Андрикине и а, нашият колега от Комисията по бюджети, господин Мурашан, а, ръководеха мисията. Имахме множество срещи с а, държавни служители, отделни политици, неправителствени организации от гражданското общество. Имаше известно различие в а, мненията ни. А, по отношение на представителите на правителството на Молдова. Нашата мисия беше структурирана в две части економически и търговски въпроси и от друга страна въпроси свързани с политиката и съдебната система. Економическата част беше доста по-широка, търговията се разраства, има голям интерес от европейска страна да се съсредоточим върху економическото развитие на Молдова и да се продължи с реформите в економиката. Особено подобряването на климата за инвестиции. Но от политическа и съдебна гледна точка видяхме, че се води дебат и все още има нужда от него. Не сме изцяло съгласни с новия избирателен закон, който влезе в сил от година през октомври, но не виждаме положително развитие в Молдова. И се надяваме молдовските политици да подобрят още преди изборите прилагането на избирателния закон. Говорихме по този въпрос с висши служители в Молдова, но не видяхме съгласие от тяхна страна да се промени избирателното законодателство. По отношение на съдебната система, обърнахме внимание на избора на съди в съдилищата и избора на компетентни съди и магистрати, И тук също има известни проблеми. И накрая загнахме темата банкови измами и тяхното разследване. Това е важно както за самата държава, така и за всички кредитори и банкови институции. Трябва да има яснота по събитията, свързани с измамата и последици за виновниците. Ще отбележа едно нещо. Все още има геополитически съображения и тази тема е актуална на най-високо ниво на държавни служители в Молдова. Трудно да се намери рационално обяснение, но в крайна сметка политиците и политическите партии в Молдова трябва да вземат решение. Ние обаче следва да следим тази тема. Нашите срещи ни запознаха с доста интересни обстоятелства, които ще намерят място в нашия доклад за Молдова. ще получим и актуална информация от службата по външна дейност. ще ще се опитаме да включим всички тези информации в нашата работа. Благодаря. Някой друг иска да каже нещо свързано с Молдова? Кристиан Пареда. Аз не бях част от делегацията. Искам да кажа две думи, просто защото преди заминаването на делегацията Разбрах, че другите политически групи са се разбрали да се излезе с резолюция, т.е. гласуване по резолюция, още от септември подготвена. На базата на това, което ще извърши тази делегация в Молдова. Бях много изненадан, че миналата седмица, и ще използвам думи на докладчика, изведнъж си затворихме очите. Решихме да си затворим очите. Другите политически групи, не нашата, на НП, та се отказахме от идеята да има резолюция на парламента, която да говори за положението в Молдова на базата на това посещение, което току-що бе приключило. Идеята още в септември бе одобрена. В септември 2017 бе решено да има такава резолюция. Много лоши политически сметки са направени и отложихме гласуването по тази резолюция още веднъж миналата седмица. Тези лоши сметки, които бяха направени, са на базата на това, че е нужна проевропейска коалиция в Кишинев. Тази проевропейска коалиция не съществува много отдавна. В Кишинел има една партия, която се нарича политическа партия, която е част от Международния социалистически интернационал. С удоволствие прие комунистически депутати. Олигархът, който я контролира и който оказва въздействие върху становището на своите колеги, просто си купи комунистически депутати. Т.е. това са бивши комунисти и един олигарх. Искахме да си затворим очите, господин докладчик. И исках да кажа това и да отбележа този факт. И да ви кажа, че резултатът от нашата действия ще бъдат ужасяващи. Ще видите какво ще стане. Както очакваме, ще видите, че резултатът ще бъде голяма победа на социалистите, защото социалистите в Молдова са си комунисти. Всички комунисти плюс един олигарх. Много ви благодаря, че си затворихте очите. Мулцумеск, Кристиан. Благодаря, Кристиан. Друг иска ли да се изкажа по Молдова? Okay, so now we are traveling from Moldova. Така, преминавам от Молдова към Украина. Господин Галер ще разкаже малко за пътуването. На път за Украина искам да подкрепя казаното от преда. Господин Плахотни е олигарх, който се прави на европеец. И не само в парламент е застъпена неговата партия. А в Украина има повече от 200 кмета без да са проведени избори. Те преследват своята политика заплашват представителите на други партии на местно ниво. Ние а, казахме това направо на плахотнюк. А, казахме, че наблюдаваме ситуацията и виждаме за какво става въпрос и че не може да заплашва а, членове от а, публичния сектор А, той заплашва и а, бизнесмени а, с данъчни, а, с избягване на данъци. Това е положението в а, Украина. И нищо, че той а, а, твърди, че се бори срещу а, Москва, използва същите методи за това. Сега за Украина. Тук също бяхме изправени пред трудни избори, които трябваше да направят проевропейските сили, много партии, които са от коалицията или от опозицията, са или привърженици на реформи, или имат интерес да забавят реформите или да ги разводнят. Например, не бяхме доволни от факта, че на първо четене закон за избирателни реформи няма да бъде прият от парламента. Това са нашите очаквания. Това ще е още една изпусната възможност държавата да има по-добро избирателно право. Ако има време и политическа воля, обаче е, тази реформа може да се случи. Е, моята колега Лайма Андрюкенрикине спомена, че имаше въпроси, на които се спряхме. И тук, е, и ако не са изпълнени всъщност не бяха изпълнени условия за получаването на макрофинансова помощ. Бяха изпълнени само 17-21-то поставени условия, така че тези пари бяха загубени. Сега тези условия са в сила за четвъртата програма за макрофинансова помощ. Другото условие е изпълнението на а, споразумението за всеобхватна и дълбока свободна търговия. Венецианската комисия даде своите препоръки за обхвата на действие на съдилищата. Говорихме и за влиянието на западни експерти при избора на съдиите от Върховния антикорупционен съд. Всичко това все още не е гласувано. Каза ни се, че през май или най-късно през юни тази година ще има второ четене на тези решения. Всичко това може да се случи и по-рано. Можеха да се отстранят слабостите в проекто закона и смятаме, че са намесени интересите на лица, които не искат да има ефективно антикорупционно законодателство. Сблъскахме се и с факта, че по отношение на електронните данъчни декларации, това беше важна стъпка която предполагаше разкриване на доста информация относно имуществото на някои политици и държавни служители. Имаше известно настроение и желание за отмъщение. това настроение се обърна към членове на правителствени организации, които се борят срещу корупцията не смятаме, че правилата за прозрачност не трябва да въжат за НПО, които работят в сектора на борбата на корупцията, но не бива да се нападат самите тези организации като такива. Още през януари не бе обещано от администрацията на президента, че този въпрос ще бъде решен. Това не се случи. И от моя гледна точка, тук също са намесени интересите на високопоставени лица. По други въпроси установихме напредък. Не искам да се съсредоточавам само върху проблематичните теми. Имаше и успехи, свързани с децентрализацията. Виждаме, че, видяхме, че на местно ниво има много повече средства и на някои места има дори проблем с влагането, с инвестирането на наличните средства. Сега се предприемат мерки за проверка как са похарчени тези пари. Често пъти на местно ниво хората се стараят да не направят грешки и за това не харчат парите. Но като цяло децентрализацията трябва да върви по-гладко и да се обменят добри практики, защото по места има много успешно вложени средства и тези добри примери трябва да бъдат популяризирани. Има и други добри примери за тази приватизация. Има и а, приватизационни процеси, които вървят в правилната посока. Като цяло смятам, че държавата върви по правилния път. Не бива да забравяме обаче, че те все още водят война на източния си фронт. 5% от брутния национален продукт отива в тази посока. Uh, such, such funds... Тези средства могат да се използват много по-добре за граждански цели, за реформа, но нещата са такива, каквито са. Трябва да се признае, че независимо от тази е, този сблъсък и това не е замразен конфликт. А, това е въоръжен конфликт, в който а, умират хора ежедневно, а, убити от руснаците или упълномощени от тях войници. Така или иначе имаме, изпълнени сме с оптимизъм, че в крайна сметка ще има необходимото мнозинство за да се преодолеят проблемите, които идентифицирахме заедно с украинските си приятели и с Венецианската комисия, както и МВФ. Смятам, че с министра на финансите по-нататък, то мисля, че е някъде из парламента ще се видим с него и ще дообсъдим тези теми. Това е. Thank You, Михаил Благодаря, Михаил Галер. Някой друг иска ли да каже нещо за Украина? Господин Токеш. Chairman, dear colleagues, uh... Господин председателю, колеги, Сухтак um, szokták emlegetni Орбан Виктор Твинтаки. Благодаря ви. Често цитираме Виктор Орбан, който е популист, е, но в случая с Украина смятам, че ще се стигне до национализъм, като че ли натам вървят нещата. Говорихме за законодателството, свързано с образованието, както и преподаването на малцинствени езици в Украина. Смятам, че трябва да бъдем последователни в тази посока. Що се отнася до образованието е, и преподаването на тези езици, съществува заплаха. И това поставя под въпрос способността на унгарската общност да оцелее. Така че става дума за а, закона за образованието. Okay, thank you, Lasso Turkish and Michael... Благодаря. Михаил Галер иска да отговори. Also... Да, говорихме и по този въпрос и бе потвърдено за нас, че във вторичното законодателство те ще спазват препоръките на Венецианската комисия. Излязахме с формулировка в специалния ни комитет по споразумението за асоцииране, че искаме те да бъдат спазвани. Що се отнася до графика, Нещата са отложени в бъдеще. По-настоящем няма аргументи в полза на това да се твърди, че някой ще приеме разпоредби, които да вървят против смисъла на препоръките на Венецианската комисия. Преподаването на малцинствени езици в бъдеще ще бъде разрешено. Това трябва да бъде разписано, признато, трябва да се води диалог от всички заинтересовани страни и мисля, че действителността в крайна сметка няма да е различно от това, което се случва по-настояще. Нещо друго, някой иска да се изкаже, няма такива. Благодаря, благодаря на Лайма, благодаря на всички останали за предоставената информация. И мисля, че може да преминем направо към 14-та точка от дневния ред. Информация за командировката на комисията АФЕД в Япония и, Се... и Южна извинете, Корея от 2 до 6 април тази година. Тази мисия до двете страни бе от 3 до 6 април аз ръководех мисията. Всъщност включваха се 8 депутата от НП, Елмар Брок и Добравка Шуйца, от социалистите и демократите Иван Пашко и Нина Гил, от ЕКР Ричард Чернецки, от Алде Урмаспает и от Зелените Клаус Бухнер. Мисията замина, за да покажем подкрепа към стратегическите ни партньори Япония и Република Корея, които са най-близките ни партньори в този регион. И те са двете твърди и солидни демокрации в региона. Навременно бе нашето посещение, тъй като споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония, както и споразумението за економическо партньорство между двете страни, трябва да бъде подписано на следващата среща на върха между Европейския съюз и Япония. Това трябва да стане това лято. Надяваме се съветът да изпрати за съгласие на парламента това, стратегическо споразум... това споразумение за стратегическо партньорство. Парламента има 3 месеца, така че АФЕД трябва да изготви твоя препоръка за съгласие, заедно с съответна резолюция, приета от пленарната зала. Докладчик е Лойс Петерле. Е, друг аргумент за тази командировка бе, че е, нашата комисия искаше да отговори е, на дейностите по изпитване на ядрени, незаконни интерконтинентални балистични ракети, извършени от Северна Корея, и да види как Европейския съюз може да допринесе към постигане на мир и денюклеризация или премахване на ядрените оръжия на Корейския полуостров имайки предвид, че ние играем важна роля като Европейски съюз с мирни, в мирните преговори, ние не Очаквахме да действаме като медиатор, а като улесняващ процеса. Държавите членки бяха похвалени за своята роля по време на най-тежките моменти на кризата. Някои от държавите членки продължават да имат посолства в Пхенян и продължават да предават послания между страните, включително САЩ и Северна Корея. Европейски съюз може да предложи помещения а, за преговори на високо ниво на Корейския полуостров. В същото време трябва да продължим с политиката на твърди санкции, докато не се стигне до конкретни резултати по премахването на ядрени оръжия, премахването на всички оръжия за масово поразяване, както и започването на преговори за мир. А, Европейския съюз би трябвало да е готов да подкрепи изпълнението на споразумение за мир. Това бях аз. Добре бе организирано посещението. Благодаря на делегациите в Сеул и Токио, както и благодаря на секретарията на АФЕТ за това, че организира това отлично посещение. Някой иска ли да каже нещо? Тук е добравка записана при мен. Благодаря ти, Дейвид. Не искам да повтарям казаното от теб. Всичко бе отлично организирано. Най-важното, според мен, бе, че тази мисия, мисия бе много своевременна. Особено за Япония, тъй като ще има среща на върха юли, но беше важна също за Корейския полуостров тъй като там събитията се развиват, както виждаме. Трябва да подходим предпазливо с санкциите, защото не знаем какво ще се случи след срещите на върха. Първата между Северна и Южна Корея, втората между Трамп и Ким. Ще видим първо какво ще се случи там. Трябва да гледаме оптимистично на процеса, обаче и като Европейски съюз трябва да допренесем за постигането на траен мир. Това е, което исках да кажа. Отлично бе пътуването. Видяхме какво се случва по места, говорихме с външния министр на Япония, председателя на парламента в Южна Корея. За мен командировката бе отлична и очаквам с нетърпение да видя как ще се развият нещата в целия регион и най-вече на Корейския полуостров. Благодаря. Thank you, благодаря Добравка за коментарите. Ума спаят, заповядайте. Благодаря. Само да добавя три дълги изречения. Европа, целия свят трябва да продължат с натиска и санкциите, тъй като е важно да настъпят реални промени в режима в Северна Корея и по ядрените оръжия и по ужасяващите нарушения на правата на човека, които продължават. След тези срещи на върха, които ще се проведат тази седмица, първо между Северна и Южна Корея и май месец между САЩ и Северна Корея, ще очакваме да видим какво ще се случи. Има известни надежди, но трябва да се гледа реалистично. Все пак, когато говорим за санкции, е ясно, че влияние ще има, когато Китай участва. 95% от външната търговия на Северна Корея е с Китай. Затова ролята на Китай е изключително важна. Следващия въпрос. Настъпват промени в Южна Корея, свързани с идеята за обединение на двете страни. Винаги сме, искали, е, сме мислили, че южнокорейците искат обединение. 40 годишните и по-младите от тях обаче не искат едно такова обединение на двете страни вече, което променя средата на полуострова и поставя въпроси пред бъдещето. Що се отнася на двустранните отношения между Япония и ЕС и Южна Корея и ЕС, трябва да засилим процесите, свързани с киберсигурността. Тези две държави са много развити в това отношение. Трябва да почерпим опит, но и да има практически стъпки, свързани с киберсигурността и в двете страни. You, Благодаря, Умаспайт. Някой друг иска ли да каже няколко думи? отвъд това, което ние вече казахме? Няма. желащи. И така. Не знам какво да правим сега. Следващата точка е 15-та точка. Тя е с а, тунизийския премьер, но него още го няма. Така че прекъсвам заседанието до 10.25 така щото да започне в 10.30, когато пристигне тунизийския ни гост. Имате 20 минутна пауза за кафе.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 Дами и господа, уважаеми колеги, продължаваме заседанието на Комисията по външни работи. 15-та точка от дневния ред. За мен е удоволствие и чест, както и за всички колеги, да приветстваме в комисията премьерът на Тунис, господин Йосеф Шахет. Добре дошъл. Така ми казаха да ви кажа. На Бенвеню. А, добре е дошъл. Таребин ли е? А, Махрапа. Добре. Почти оцелих. Почти. Скоро това ще е 27-ият език. Да, добре е дошъл. В самото начало искам да подчертая, че членовете на нашата комисия следят отблизко случващото се във вашата страна, Тунис, от много години. За нас вашата страна представлява един фар на демокрацията в Северна Африка. Преминахте през дълъг и сложен процес, за да стигнете до мястото, където се намирате сега. Ние в Европейския парламент признаваме всички усилия, които положи Тунис и виждаме, че е, процесът на реформи продължава да тече. Обеден съм, че членовете на тази комисия искат да чуят вашето становище за настоящата политическа ситуация, както и целите на реформата на вашето правителство. Искам да подчертая, че стабилен и демократичен Тунис е от общ интерес и ваш и нас. Тунизийският народ изисква и заслужава не само демокрация, но и добри обществени политики и добро управление на ежедневието им. Економическото развитие всъщност е в основата на демократичната стабилност. Затова искаме да чуем повече за това, как Тунис ще подобри економическото си състояние. Също така се радваме да кажем, че Общинските избори най-накрая ще се състоят на 6 май. Две години се забавиха те. Те всъщност, е, всъщност е, за да покажем значимостта на демократичния процес в Тунис, ние в Европейския парламент е, решихме да изпратим делегация за наблюдение на местните избори. Обикновено не го правим, но решихме, че това е важно. Господин Касталдо е основният наблюдател, той също е тук. И така в контекста на процеса на, на преход в правосъдната система, се интересуваме да чуем какво всъщност обоснова решението на Тунизийския парламент да не удължи мандата на Комисията за истина и достоинство. Добре дошъл в Европейския парламент. Заповядайте, имате думата. Може да си изберете език, на който да се изкажете. Английски или френски, може би. Да, да, след, сред 24-те официални. Заповядайте. Merci. Thank you. Благодаря ви. Ще говоря френски. На първо място искам да изразя своята благодарност към Дейвид Макалистър, председател на Комисията по външни работи, който много любезно организира тази среща с членовете на комисията, за да можем да говорим за напредъка, консолидацията демократизирането на Тунис. Това е процес, който започна 2011 година на 14 юли. Можем да говорим и за напредъка по изпълнението на стратегическото партньорство между Тунис и Европейския съюз. За политическия преход мога да кажа, че Тунис Продължава консолидацията на страната. Вече можем да кажем, че демокрацията се е установила в Тунис. Тя е много важна а, за тунизийците. Ние имаме важен напредък в свободата на словото, свободата на съвестта. Ние сме свободна, демократична страна, съгласно Конституцията ни от 2014 година. За нас са важни правата на младсинствата, свободата на словото, съвестта, изразяването. Е, по тези въпроси се работи ежедневно и им се дава конкретно изражение. Също така имаме своите общински избори, те започват след няколко дни. Първо ще гласуват силите за сигурност, така се реши. На 29 април започва гласуването и след това на 6 май имаме общински избори, за да започнем процедурата за децентрализация. Това е глава 7 от Конституцията на Тунис, която определя страната като децентрализирана. Идеята на тези общински избори е именно да започнем след тях децентрализацията. Едно много важно предизвикателство. Ако успеем да се справим, наистина ще променим начина на работа в Тунис и присъствието ни в региона, тъй като нека напомня, че революцията започна в регионите на страната с економически трудности. По крайбрежието, после във вътрешността на страната. Аз съм председател на организацията по изборите. За нас е важно да се даде глас на местното ниво. В момента в Тунис ние имаме избран президент и избрано Народно събрание на Тунис, но за първи път организираме избори на общинско ниво като в парламента ще обсъдим подробно как ще се структурират тези местни общности. След общинските избори ще имаме и избори по тъй наречените региони, както е предвидено в Конституцията. Но за общинските избори е много важно да имаме активно участие, защото ние въведохме избирателен закон, който въвежда задължения, за да имаме хоризонтално и вертикално равенство. Гарантира се участието не само на жените, гарантира се и присъствието на жените в общинските съвети. Ние искаме и в листите, и в оглавяването на листите да има толкова мъже, колкото и жени, това е много важно за Тунис, много е важно и за положението на жените и в Тунис и по света. Така че ние се опитваме ежедневно да затвърждаваме тази политика. Наскоро гласувахме закон срещу насилието над жените. Мисля, че така те ще имат много по-силна защита. Младите също са много важни. Аз говоря за жените и за младите, защото демокрацията в Тунис успя именно благодарение на тези групи в обществото, млади хора, жени, много динамични групи. Може би е, други страни нямаха този късмет на Туни с такива динамични общности, нещо, което позволи да извършим политическия преход в страната. За нас е много важно убедителното участие на гражданското общество, виждаме ги в листите. Освен това, трябва да кажа, че самата организация на изборите е доста по-сложна. Сега много по-сложна от тези през 2014 година, защото имаме повече кандидати. Ние, освен това, сме задължени да децентрализираме, да имаме избори в регионите, което означава да се децентрализира административния съд. Необходимо е тук отговорността да се поеме на това ниво, а не от Министерство на вътрешните работи, както беше по време на диктатурата. Това е мисля, че ни предстои много важен момент през следващите седмици. И след като преминат тези избори, ние една седмица по-късно ще имаме много по-добра видимост по отношение на бъдещия период. Нека спомена и Върховния съвет, работата с магистратурата. Това също е много важна част от нашата работа, за да имаме независима съдебна система. И магистратите да имат специален статут. В момента преработваме някои текстове. Ще спомена и Конституционния съд – ние искаме да направим някои промени в Конституцията преди края на годината, свързани с абсолютното мнозинство в Конституционния съд. Тъй като до сега ние имахме преходен вариант на съдебната система, нещо, което е много важно и оценяваме ролята на този формат – Същевременно имаме комисията по истина и достоинство, нещо много важно. Нейните резултати ни позволяват сега да обмислим и да решим как да продължим този процес. Тъй като мисля, че през последните няколко години действията не бяха достатъчно удовлетворителни, нямаше добра координация. Сега ние бихме искали да стигнем след този преходен период в правораздаването до помирение. Това е много важна тема за нас. На 31 май приключва периода на преходното правораздаване в Тунис. Така че има много предизвикателства в политическата област при този преходен период, но смятаме, че Тунис принципно успя по пътя си към демокрацията. Разбира се, ние непрекъснато се опитваме да преработваме текстове, да въвеждаме нови идеи, на 13 август мината година президента из, излезе с много важна инициатива за равенството при унаследяването. Това е важно при браковете и е, статута на жената, е, защото ние имаме мисулманските традиции, но също така и формата на обществото в Тунис – и за нас е много важна свободата. Свободата и на медиите. Разнообразието в аудиовизуалния пейзаж. Всъщност ние имаме орган, който работи по тези теми ежедневно. Това не е лесно, защото в продължение на 50 години при условия на диктатура която налагаше еднаквост, няма как да бъде лесно. В Туни се извърши истинска революция, истинска промяна. Разбира се, това е страна с 3 милиона години история, така че последните 6-7 години а, не са толкова дълъг период, но ние наистина много се развихме и успяхме да създадем демократичните институции. Като разбира се, демокрацията си има цена, тя е и економическа. В политическата област напреднахме много, но в економическата и социалната много по-малко. Всъщност имаше три основни искания – свобода, достоинство и заетост – но все още безработицата в Тунис е висока над 15%, като много от безработните са всъщност образовани хора, служители. След революцията от 2011 година економиката всъщност направи до някъде крачка назад, защото е, това бяха много превратни времена за цялото общество. Има, разбира се, и ограничения, свързани с сигурността. Като млада демокрация ние бяхме предмет на три смъртоносни атентата 2015 година. Това също, разбира се, се отрази на економиката, най-вече на туризма. Вие, както знаете, Тунис е туристическа страна. Това беше много внимателно планирано, защото е ясно, че модела, който развиваме в Тунис, не се харесва на тези терористични групи, като ИДИЛ, Алкайда и така нататък, с които се борим непрекъснато. Казвам го, защото сигурността се отрази на Тунис, особено като се има предвид положението в Либия, наша съседна страна. След войната в Либия при нас дойдоха над милион и половина либийци. Така че положението в Либия със сигурност се отразява чувствително на Тунис, да не говорим за терористичните атентати. 2015 година в тези атентати са включени е, тунизийци, но и хора, които са на либийска територия. Така че случващото се в Либия много ни притеснява и от гледна точка на сигурността, и от гледна точка на економиката. Ние предлагаме демократични пацифистски решения на Либия, решения за излизане от кризата, тъй като ние сме най-засегнати от либийската криза и смятаме, че решенията за Либия трябва да обслужват и Тунис. За сега мога да кажа, че наистина голямото предизвикателство е економиката, за да можем да имаме окончателна победа на демокрацията. Казах, че в политиката много напреднахме, но в економиката това е по-бавно. Има известно възстановяване на туристическия сектор. Европейците започнаха да се връщат след забраните поради сигурност след като те бяха вдигнати. Освен това, напреднахме в защитата на границите и борбата с тероризма. Ние наистина натрупахме доста голяма експертност в това отношение. Разбира се, никога рискът не може да е нулев в нито една страна. Знаете, че атентати се случиха и в Париж – но след 2015 година ние в Тунис наистина направихме много за защитата, което позволи да избегнем атентати за последните три години. Разбира се, ние сме особено бдителни, защото, както казах, рискът никога не може да е нулев. Винаги има известна опасност чуждестранните бойци със сигурност са допълнителна опасност. В 2015 година ние гласувахме правен инструмент срещу тероризма и изпирането на пари. Това е правната рамка, чрез която можем да работим по всички тези теми. Това е за економиката, ще кажа, пак има известно възстановяване. Ние искаме да бъдем конкурентоспособни и в туризма, и в културата. Има и 3% растеж. За първи път след 6 години последвали революцията. Разбира се, трябва да спомена и черните списъци, като списък Гафи, етичния кодекс. При Гафи мисля, че до края на годината ние ще бъдем извадени от списъка на пленарното заседание през ноември. Вече няма да сме в този черен списък. Надявам се до края на годината. Защото много често в Тунис не се разбира как така Европейския съюз е първи партньор на Тунис и имаме такова стратегическо партньорство също времено. За стратегическото партньорство то е много важно. Ние ще имаме специален документ за него в периода 2018 до 2020 година. Сега обмисляме периода след 2020 година. Защото ето сега вече имаме демокрация в Тунис. Това беше нашата основна цел преди и ние трябва да мислим как да развиваме тези привилегировани отношения с Европейския съюз и бъдещия статут на Тунис. Има нещо друго, което е много важно за Тунис, където трябва да се съобразим с два важни параметъра – симетрията от една страна, развитието в рамките на Европейския съюз и постепенността. Би трябвало споразумението за сътрудничество да се развива постепенно. В сигурността също работим Работим с различните европейски държави, имаме сътрудничество, което със сигурност може да се подобри по отношение на обмена на информация и разузнавателни данни. Има и още нещо отвореното небе искам да спомена. Тунис направи големи усилия, за да подпише споразумението Отворено небе. Сега топката е на терена на Европейския съюз. Трябва да спомена, може би, МВФ. Тук имаме споразумение от, на, от 23 март миналата година. сега се прави преглед, ние можем да потвърдим ангажимента на Туни с основните реформи. Има три или четири основни реформи. социалното осигуряване, администрацията, обществената администрация, обещетенията. Това е Споразумението с МВФ е, е нещо, което трябва да се изключи бързо, но ние вече сме се ангажирали да го направим. Защото виждаме забавяне на растежа в Тунис, почти спиране на този растеж и за това сме много благодарни за помощта от Европейския съюз точно в този момент. Това помогна на младата тунизийска демокрация. Това са няколко уводни думи от моя страна. Пак ще потвърждя нашата ангажираност с Европейския съюз. Това е политически избор. Ние ще използваме отвореното небе ЕКА като трябва да работим повече и по комуникацията с Европейския съюз, да говорим много повече за помощта от Европейския съюз, защото ми се струва, че в Тунис не се разбира много добре откъде идва тази помощ. Следователно, ние трябва повече да обясняваме. Но със сигурност ще потвърдя нашия ангажимент с Европейския съюз. Ние също така сме се ангажирали с ценности като правата на човека, всеобщите права. Тунис, така или иначе, вече е свободен и никой не би искал да се върне диктатурата. Извърши се мащабна промяна. Преди 7 години Тунис беше една диктатура управлявана от деспот. Имаше много различен образ, докато сега Тунис е истинска демокрация. Като имайте предвид, че непрекъснато се говори за нови демокрации, но Тунис наистина се разви като демокрация и наистина препотвърждава ценността на демокрацията, следователно заслужава да бъде подкрепена особено в този труден период на економически преход. Благодарим на партньорите, които ни помагат. Merci bien. Много благодаря за вашите коментари. Преминаваме към размяната на мнения. Ако сте съгласен, искам да дам думата на колегите за коментари. Имате възможност да им отговорите пряко. Господин Дънжан е първият оратор. Благодаря, господин председател. Господин премьер, благодаря ви, че сте днес тук пред нашата комисия. Може да сте сигурни, че има голям интерес парламента Многократно сме в командировка при вас. Много колеги имат отявлен интерес към прехода във вашата страна. Вие говорихте за значимостта на този преход. Може би понякога оказваме голям натиск, защото искаме Тунис да е най-добрия пример вие работите за, вашето, за вашия народ, за вашата страна и понякога ние оказваме голям натиск, пак казвам, защото искаме вашата страна да е отличния пример за този регион. Е, вие сте специфична страна и в положителния смисъл на думата. Задачата наистина е голяма, за да мине този преход добре. Е, Разбрах економическите приоритети на вашата страна, те са легитимни. Независимо от това, искам да се върна към сигурността, ако ми позволите могат да се подобрят нещата. Самия вие го казахте, става дума за отношенията между ЕС и Тунис в сферата на борбата с тероризма, реформата в сектора на сигурността. Има съответни програми на Съюза в тази посока. Знам, че е трудно да тръгнат нещата в тази посока. Искам да чуя вашето становище. Не може ли нещо друго да се направи, да бъдем по-последователни В двустранен план с държавите членки, разбира се, такът също действия. Интересуваме прогреса, т.е. напредъка на общата работа с Европейския съюз. Вторият ми въпрос е свързан с следното. Посочихте проблема с връщащите се бойци, проблем, който среща и Европа. От Либия, от Сирия, от Ирак, те идват от терористичните организации. Имате ли някаква оценка, която можете да споделите с нас за връщането на тези бойци, когато те заминават или се завръщат и след това заминават отново на други центрове, където тече борба или битка с тероризма? Имаме четири колеги, които също искат да кажат нещо. За кое, госпожа Вържия? Oui, euh, ministre, Господин премьер, ето ме. Добър ден. Много се радвам, че сте тук. Съжалявам, че не се видяхме при последното, последното ми посещение в страната и се извинявам за което. Съгласна съм с онези, които казват, че Тунис е наш приоритет е в прехода на тази страна към демокрация. Правим всичко възможно. Никога не сме били на, в командировка, която наблюдава общински избори. Колегата Касталдо ще председателства тази мисия. Чудесно има, ще имате избори. Интересно обаче какви ще бъдат правомощията. Какво се случва в тази посока? Знаете какъв, а, какви възражения имах върху включване страната в този списък а, за борба с тероризма. Има много обещания по темата, те трябва да бъдат изпълнени. Споразумението за свободна търговия ние или поне някои от нас тук искахме да имат споразумение за партньорство, а не споразумение за търговия. Говорим, че това е опасно за Тунис, що се отнася до земеделието на страната. Какво мислите по този въпрос? И два конкретни малки въпроса, свързани с зехтина и маслините. Нещо да кажете за това. Също така при мен дойдоха едни риболовци, а, кои също ме вълнува и квотата за лов на рибатон. Ако искате нещо да кажете по въпроса, заповядайте. Що се отнася до мобилността? Смята ли, че настоящите преговори позволяват балансирана подход, а не само прием от трети страни, от трети страни на такива връщащи се бойци, които вие да приемате. Е, нужни ли са повече визи за тунизийците? Още нещо накрая. Говорихте за правата на човека. Има напредък, наистина, това е безспорно. Но има два въпроса, които остават и те са изключително наболели и често се споменават. Въпроса за изтезанията и насилието от страна на полицията. Има доста дълъг път, който трябва да извърви. Многократно сме го говорили с вас, запознати с това. Може ли да дадете някои пояснения също така за тази комисия за... Забравих името всъщност, как се наричаше, за помирение. Не, не е за помирение, за истина и достоинство, точно така. Има доста полемика около нея, исках да чуя. Добре, господин председател, спирам, спирам. Thank you. keep it to maximum. Благодаря, колеги. Ограничавайте се три минути. Господин Юрек, сега от името на Екаре. На думата. Благодаря, господин премьер. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. Ето ме. Parce на Тунезис... Euh, Тунис е страна, която и политически и географски е близо до Европа. Интересуват ме два въпроса. Първият въпрос. Увеличава се незаконната миграция в Тунис. Тунис не само вече е база а, за пристигащи и след това заминаващи от там граждани на трети страни, но новото явление е всъщност, че тунизийци емигрират, т.е. ваши съграждани емигрират. На второ място е информация от страна на един институт на отворените врати, Open Door Institute. И говори се за нетолерантност към променили вярата си към християнството граждани. Има ли такова социално явление. Не става дума за политическо или правно такова, тъй като няма дискриминация, но случва ли се това? Има ли хора, които решават да приемат християнството и защитени ли са те от вашите органи на властта? Thank you, Mr. Jurek. Благодаря, господин е, Юрък. Е, за зелените, господин Маселези. Благодаря, председателю. Искам да задам няколко въпроса. Тунис за нас не е само съсед, това е съюзник, основен съюзник. Особено като имаме предвид, че това е единствената страна в Северна Африка, която е на пътя към демокрация с е, дълбоки промени. Затова често е шокиращо, когато забелязваме, че някои партии в Европейския съюз третират страната като просто един съсед, а не като държава, която върви към демокрация. Сега прехода винаги отнема време. Аз съм испанец, знам, че винаги сме в процес, винаги има еволюция, никога не се постига крайната цел, но напълно ви разбирам. Искам да задам няколко въпроса. Чух това, което казахте за правосъдието в условия на преход. Е, искам да разбера когато става дума за онези, които бяха част от режима на Бен Али, какво се случва с жертвите, с извършителите, какво става дума с репарации и така нататък. Нужна е симетрия, нужен е напредък е, и какво също така смятате да направите за постигането на целите, целите за устойчиво развитие, както и целите е, на Парижкото споразумение. Според мен е много важно, когато се подписва економическо споразумение, да се гонят тези цели, да не се говори само за економиката. Що се отнася до енергетиката, има различни проучвания за вашата страна. Ние сме подписали, както знаете, споразумението от Париж. Има ли момента надежда за пълна декарбонизация на Тунис и каква е датата, ако това е така. Що се отнася до економиката и околната среда, за фосфатите искам да кажа нещо. Те са много важна част от вашата економика. В Европейския парламент в момента се опитваме да реформираме е, нивата на кадми, които са допустими и те да бъдат максимално ниски, за да се защити околната среда и здравето. Какво може да направите, така щото да отговорите на тези екологични изисквания в Европа? Благодаря. Thank you. We come to our final three... Благодаря. И последните три оратора, господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин премьер. За мен е огромно удоволствие и голяма чест да ви посрещнем тук в Европейския парламент, в Комисията по външни работи. Многократно подчертявал подчертавал изключително важната стратегическа роля на тази страна в Средиземноморието. В миналото съм бил докладчик за Европейския парламент по този въпрос. С огромно удоволствие мога да отбележа институционалните реформи, законодателната дейност, която тече през последния период. Вие подчертахте всичко това в своето изказване. Също така ще бъде председател на тази мисия за наблюдение, която ще се състои в седмицата на общинските избори при вас. Исках да задам няколко въпроса в този смисъл, тъй като знам, че в миналата година поне е имало известни проблеми с независимата изборна комисия, председателя на комисията подаде оставка. Смятате ли, че се подобри климата? Подобри ли той и работата на тази инстанция? Всички действия, които са предприяти за началото на изборите, извършени ли са надлежно? Какво е политическото въздействие според вас на тези избори на национално ниво. Това са законодателни избори, да, но те ще бъдат в всички кметства, във всички градове в един и същи момент. Най-вероятно различните политически партии ще искат да окажат своето въздействие и ще имат различно четене на случилото се. Следващия ми въпрос е свързан с Либия. Това е другата крайност. По време на арабската пролет видяхме различни примери. Отличният пример на вашата страна, Тунис, която чисто политически и правно работи отлично, в момента е в преход, социален и така нататък. От друга страна е другия пример – нестабилността в Либия. Възникват а, проблемите със здравето на господин Афтар. Какво е въздействието според вас на този здравословен проблем и какво ще е въздействието върху стабилността, както и контрола върху границите. Знам, че сте направили стъпки, свързани с контрола по границите. Що се отнася до черния списък, силно се надявам съвсем скоро стъпките, които са обещани да бъдат предприяти, за да може бързо да излезе вашата страна Тунис от този списък. И накрая нещо много положително. 48% от кандидатите са жени, 33% са млади хора, отлични резултати за гражданското общество. Благодаря. Благодаря на господин Касталдо. Сега дам думата на Михаил Галер. Ще говоря на немски, внимавайте. Окей, okay, е, herzlich Сърдечно добре дошли от мен, господин е, министър-председател. Разбрахме, че ви предстоят местни избори. Аз е, имах честа на трети канал е превода от немски език. Искам... Надявам се времето ми да бъде занулено. Äh, Много благодаря. Сърдечно добре е дошъл, господин министр-председател. Малко преди а, местните избори се радвам като а, един от наблюдателите през 2011 година на Конституционното събрание. Радвам се, че сега се провеждат местни избори. Това беше и една от препоръките от 2011 година, че военните също трябва да могат да гласуват. Сега вие споменахте, че те също ще имат право да гласуват. Това е правилно и нормално. Имам въпрос за компетентностите на комуналното правителство, на местните власти и средствата, които те управляват. Може би новата демократична легитимация да бъде използвана и на местно ниво. Чух, че националното правителство е малко тромаво и може би с делегирането на правомощия към местното ниво, към местните власти и управлението да стане по-ефективно. Аз смятам, че и това е един от доводите вие да попаднете в, в списъка на специалната група за финансови действия а, заради тази тромавост на администрацията. Може делегирането на правомощия на местно ниво да помогне в това отношение. Вие споменахте за реформата на наследяването ще има ли гражданско а, право, граждански разпоредби в а, тази посока? Ще бъдат ли равнопоставени мъжете и жените? Говорихте за възможността за подозряни в тероризъм, а, евентуално джихадисти, да се завърнат във вашата държава ние имаме проблем с обратното приемане и с връщането на граждани на Тунис. В Германия, моята държава, имаше процедурни проблеми, свързани с връщането. Искам да попитам дали този проблем е решен. И накрая, можете ли да кажете малко повече за броя на туристите, Споменахте, че положението се подобрява, но вашата референтна година е 2010 та какво е положението сега спрямо този период? Аз мисля, че много европейци искат да посетят вашата страна и по този начин да помогнат за укъсването на економиката. Много благодаря на Михаил Гале. Сега е, има думата Милан Мон, последният оратор. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Може би трябва да се извиня първо, защото малко се забавих и пропуснах началото на вашето изложение, но а, вие сте бил министър на риболова, ще разберете защо трябваше да бъда в комисията по риболов. С всички тези уточнения трябва наистина да се отчетат големите а, и убедителни резултати, на вашия напредък, както и в борбата срещу тероризма. Вие имате демократичен модел, той е пример за всички страни. Трябва да ви поздравя най-сърдечно за това. Искам да ви попитам за следното. Как виждате вие формата на отношенията между Европейския съюз и Тунис? Имаме тъй наречения напреднал статут, за който се говори при нашата стратегия за съседство по отношение на Тунис. Комисаря Хан настояваше, когато обсъждахме една резолюция в пленарна зала неотдавна, да имаме специфични инструменти в политиката за съседство и финансови инструменти за политиката след 2020 година. Мисля, че вашата страна може много да се възползва от това. Също така стана дума за цифрите, свързани с туризма. Смятате ли вие, господин министър, че всъщност най-важното след тунизийската революция е заедостта? И накрая Бих искал някои данни за миграционните потоци от Тунис към Европейския съюз, да ни кажете дали имате незаконна миграция и как се организира мобилността, която може да помогне на академици или млади хора да стигнат до Европейския съюз. Right, thank you, dear colleagues, for a... Благодаря, скъпи колеги, за вашите въпроси и изказвания. Сега имате 10-15 минути, господин Сахет. Ще като в нашия парламент. Благодаря ви за въпросите. Това е една възможност за нас да поясним елементи, които не са много ясно обяснени и в медиите. Пълно разбираме, че що се отнася до комуникацията, като че ли не се справяме отлично и не представяме това, което се случва в страната, винаги можем по-добре да го направим и да даваме по-точна информация. Доста теми бяха засегнати. Започвам с сигурността. Имаме програма за сигурност с Европейския съюз. Това е така. Често в двустранен план е много по-лесно да се работи с държавите членки, това е вярно. Но, що се отнася до програмата за работа с Съюза, имаше известни проблеми. В идните дни се очаква да бъде деблокирана. Що се отнася до Сирия, Либия, Афганистан, където има а, такива усещания за присъствие на тунизийци. 3000 тунизийци са заминали за тези страни. Това са цифрите, с които разполагаме. Ежедневно актуализираме броя на лицата, които са тръгнали. Една част от тях са вече не сред живите, останалата част или една част са, в затворите. Постоянно се опитваме да актуализираме този списък на лица, които са заминали за тези страни как третираме тези хора. Когато се срещам с държавни и правителствени ръководители из Европа, виждам, че всички говорят за тези връщащи се терористи. Както казах, ние гласувахме през 2015 година един закон в Тунис. Това е закон за борба с тероризма и изпирането на пари. мисията на групата за финансово противодействие на прането на пари дойде преди приемането на закона, т.е. не бе взет предвид този закон, когато тази група написа своя доклад. Всички тунизийци, които са били в терористична група в чужбина, трябва да бъдат задържани на границата, на летището така че имаме правната рамка, която ни дава възможност да предприемаме действия а, към тези хора. А, трябва да се внимава, защото се връщат а, такива обаче към Либия. Виждате какво случи с Даеш в Мусул. Те бяха победени. Имаме допълнителни тревоги в Тунис по този въпрос. Затова въпроса със сигурността е изключително важен за Тунис, както и за отношенията ни с Европейския съюз. Много често казвам, че ние защитаваме южната граница на Европа. И що се отнася до навлизането на терористи, положението в Либия, терористичните нападания в Манчестър са били подготвени най-вероятно в Либия. Така че трябва да бъдем много по-бдителни. Ние имаме 500 км граница с Либия, опитваме се да подсигурим тази граница с приятелите ни от Германия, работим по електронно наблюдение на тази граница. Надяваме се това да оптимизира работите ни. Ние сме една от малкото държави, които са оставили отворена, отворена границата си с Либия, защото има много братски отношения между нашите народи. И това представлява огромен проблем, особено проблема за завръщащите се, както казах. Работим вече в рамките на закона, както казах. Внимаваме за инфилтриране на лица. Човек винаги трябва да е бдителен. Смятам обаче, че това е един допълнителен параметр към заплахата от терористично нападение и сферата на сигурността. Виждаме, че когато се работи ексклюзивно в една сфера, подходът е ограничен. Затова искаме да работим многоспектърно. И що се отнася до сигурността, и що се отнася до образованието, обучението, да работим с младите хора, за да се опитаме да ги ориентираме, за да не тръгнат те по терористичния път. Нужна е стратегия за борба с екстремизма тази стратегия почива върху културни стъпки, е, обикновено става дума за млади хора, които са разочаровани и които се насочват или към незаконна миграция, или към тероризма. За да бъде ясен, имаше случаи на терористични нападения в Европа и трябва да кажа, че днес заплахата е повсеместна. Имаме киберпрестъпност, Имаше един тунизиец, който извърши атентат в Германия. 2011 година е напуснал страната. Когато е напуснал страната, ние въобще не сме имали никакви улики, че той е терорист. Имал е престъпна дейност, но той е бил радикализиран в европейски затвори най-вече, т.е. в Европа. Нещата се променят, много са динамични и затова сътрудничеството днес е изключително важно, що се отнася до сигурността. Това е една глобална заплаха при като сме изправени, съществува навсякъде. И поради тази причина смятам, че трябва да подсилим връзките си в сферата на сигурността и да има по-голям обмен на информация. Още една изключително важна тема, която бе посочена, е свързана с общинските избори. Общинските избори бяха един дълъг процес, за да стигнем до тях. И за да стигнем до тях, бяха нужни три важни елемента. Първо, е, определянето на границите на общината. Една трета от населението не беше включена в общини и затова за тези а, избори трябваше да покрием цялата територия, за да може всеки един а, да се възползва от общински услуги и да има община, която да е близо. Тоест опитахме се а, да а, направим такъв достъп на всеки един. След това изборния закон беше много важен, казах го. Там включваме много млади хора, жени, хора с ограничена подвижност. Затова имаше нужда от такъв закон. А след това кодекса на тези работа, на тези групи, където ще бъдат изложени прерогативите и правомощията, които ще отидат на регионално ниво. Това е много важно в нашето събрание, Народно събрание, какви правомощия ще дадем на общините. Много е важен дебата по тази тема като вие споменахте управлението на отделните територии и райони. Двете големи предизвикателства за успеха на децентрализацията са човешките ресурси и финансовите ресурси, които ще се дадат на регионите. Имаме много слаба финансова автономност на регионите и това всъщност е предизвикателство пред този процес на децентрализация. Това е един процес, който е, може би, е плаши някои, които са свикнали с централизацията. Но децентрализацията е един процес, на който ще се научим. Това е един процес, който ще отнеме години. Различни европейски държави все още дебатират по този въпрос. Един приятел бългиец а, ми казваше, когато и да отвориш белгийски вестник, постоянно се говори за децентрализацията и управлението на регионите, така че виждате, процесът ще е дълъг. За маслините и зехтина да, ние ще поискаме допълнителна квота от Европейския съюз, защото това е много важен продукт за Тунис като в този случай ние можем да използваме принципа, че всички печелят. Надявам се нашите европейски приятели да се отнесат положително. Вие, госпожо Вержия, познавате Тунис много добре. А за ЕК ще кажа, че сме наистина много ангажирани. Ние сме в економически преход, той е труден, разбира се, има и много важен натиск върху обществените финанси и поради това, което се случи след революцията. Много хора трябваше да бъдат назначени на работа в публичните служби. Сега те се пенсионират. Разбира се, има и някои страхове от ЕК, особено по отношение на определени групи. Ние се опитваме да обясняваме, че всъщност това е една възможност за Тунис, ако се работи пропорционално. Не може да имаме две економики, които да са абсолютно несиметрични. Като Европа е най-важният партньор на Тунис. 60% от стокообмена ни е с Европейския съюз. Имаме и 2500 европейски фирми, които работят в Тунис. За това и бих казал, че става дума за най-обичайни отношения с Европейския съюз. Комисията по истина и достоинство. Е, всъщност това не е нашия единствен инструмент при преходното правораздаване, тъй като на 31 май депутатите гласуваха, че тази комисия ще приключи работа. Има възможност нейната работа да се продължи с още една година, но принципно би трябвало да приключи на 31 май. Това означава, че се прекратява и преходното правораздаване. Но, разбира се, ИВД или тази комисия за истина и достоинство трябва да се занимава с основното по нейното предназначение. Първо се работеше по публичната администрация и други въпроси. Сега ни трябва инструмент, който да помири тунизийците с миналото. Така или иначе, вече сме започнали работа. Резултатите от работата на комисията са предоставени на съдебните органи. Няколко други идеи набързо. Туризма. Знаете, вече казах, че 2015 година ни сполетяха три терористични атентата. Това промени лицето на туризма в Тунис, защото сега туристите са най-вече от съседни държави, като Либия или Алжир. Два милиона алжирци идват всяка година на почивка при нас. Същевременно забраната за сигурност отпадна преди няколко месеца за европейските граждани, така че доста от тях започнаха да идват. Имаме 2 милиона европейци и общо 7 милиона е, туристи. Това включва и Либия и Алжир. При нас идват французи, германци. Очакваме да приключим годината с 8 милиона туристи. Но разбира се, всичко зависи от сигурността. Питахте за незаконната миграция. Мисля, че Принципно това, което се случва навсякъде, се случва и в Тунис. Тази година имахме една необичайна вълна мигранти. Опитахме се да ги спрем. Ние сме готови да сътрудничим по всякакъв начин по реадмисията или определенето на квоти за тунизийци. Мисля, че принципно тунизийците са видели, че мигрантите се интегрират добре. Има тунизийци навсякъде по Европа. Те, разбира се, допринасят и за живота в Тунис. Това е. Иначе Не е нужно да отговаряте на всичко, това не е тунизийския парламент. Преминавам към следващия въпрос. И в Тунис има, разбира се, висящи дела, административни и наказателни, така както навсякъде другаде. Да имало е неприятни случаи и съответните полицаи са били задържани и съдени. При прехода от диктатура към демокрация доста неща трябва да бъдат научени – съдът трябваше да се превърне в републиканска институция. Също времено имаме и нови предизвикателства, като тероризма, новите форми на екстремизъм. Виждаме какво се случва с всички тези атентати. Ние много внимаваме. Искаме винаги да се спазва закона, обаче и човешкото достоинство. Всъщност в Тунис наистина се случи радикална промяна. Може би някои изпа... държави, като Испания, в Европа са преминали през такива периоди, но в Тунис наистина се случи промяна, ние ще запазим своята демокрация. За жалост имаме тези големи предизвикателства в сигурността и трябваше да инвестираме много в нея. Иначе ние не инвестираме толкова във военно оборудване, тъй като сме в добри отношения с нашите съседи, но тероризмът ни атакува точно защото сме демокрация. Мисля, че преминахме през тази радикална промяна – и сме благодарни за европейската подкрепа. Предизвикателството пред Тунис е и предизвикателство за целия регион. То е геостратегическо предизвикателство. Би трябвало младите, които извършиха революцията, да живеят в свобода и демокрация. И това не е толкова трудно, защото ние имаме добре развито гражданско общество, жените имат много развит статут, имаме равенство между мъжете и жените и при заплащането. Разбира се, има още какво да се желая и гласувахме наскоро закона за борбата с насилието над жени но всичко това се случва във важен момент. Смятаме, че нашите европейски приятели трябва да помагат на Тунис в този труден период. Знам, че времето ни е ограничено обаче. Thank you. Много благодаря. Втората част беше като пред Тунизийския парламент. Нека да ви информирам, че ще има делегация на нашата комисия АФЕТ между 16 и 20 юни. Ще посетим Тунис и Алжир. Не знам дали ще имате време, но бихме се радвали да се срещнем отново с вас. Знам, че ви предстои среща с председателя Таяни Желая ви успех на двустранните разговори в Люксембург. Много благодаря, че отделихте време да ни посетите, за да обсъдим ситуацията в една държава, която, както се убедихте, е много важна за нас. Много благодаря и за чудесното сътрудничество с вашия посланник тук. Благодаря ви и успех! Колеги, закъсняваме с няколко минути. Преминаваме към 16-та точка от нашия дневен наред днешното заседание. И искам да поздравя с добре дошъл господин Низар Хайрала, заместник министр на външните работи на Ирак. Добре дошъл в Комисията по външни работа. За нас е чест и привилегия да бъдете наш гост. Господин Хайла, вашето посещение в парламента е съвсем навременно. Вчера обсъждахме споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Както знаете, Европейският парламент трябва да даде зелена светлина преди споразумението да влезе изцяло в сила. Вчера чухме, че нещата в Ирак са в движение. Преди два месеца в Ковейт се проведе конференция за възстановяването на Ирак. На 12 май ще се проведат национални избори. Ще се радваме да чуем вашето мнение за развитието във вашата държава. През последните години правителството на Ирак се опитваше да създаде връзки със своите съседи и да се превърне в балансиращ фактор. Това голямо предизвикателство. Бихме се радвали да чуем вашите възгледи за приоритетите на иракската външна политика и регионалния контекст. Господин Харола, ще ви дам думата за около 10-15 минути, след което ще имаме време да обменим мнение. Още веднъж добре дошъл. Дума, имате думата. Много благодаря. Много се радвам, че имам тази възможност да се срещна с вас в Брюксел. Всъщност, взаимоотношенията между Ирак и Европейският съюз е част от приоритетите на нашата външна политика. Стремим се към дългосрочно партньорство с Европейския съюз, защото вярваме, че Европейският съюз е най-надежният помощник на Ирак при прехода към демокрация и а, може да помогне за политическият преход. А, също така имаме и дългогодишна успешна история на сътрудничество – през последните години в Ирак бяха постигнати някои успехи. Нашето партньорство с международната коалиция помогна да се справим с борбата с Даеш. Ние получихме логистична помощ, медицинска помощ, консултации Имахме достатъчно бойци на местно ниво и постигнахме успехи. Сега искаме да работим с международната коалиция в борбата срещу първопричините на тези явления. Знаете, че кризата в Близкия изток създаде нови политически групировки в Силия, Либия, Йемен и Нашата цел е да постигнем стабилност в региона, така че се стремим към една обща умерена концепция за сътрудничество в региона. Стремим се към добросъседски отношения с държавите от региона. Това, разбира се, не е лесно и е предизвикателство, но ние сме решени да не бъдем част от да бъдем само част от положителни алианси, които да допринасят за стабилността на региона. Ние сме част от силите, които се стремят да превъзмогнат подобни кризи. Говорим с Саудитска Арабия, Иран, Турция, независимо от големите различия във възгледите ни. Искаме да преговаряме с сеите си с по-мирен начин. Но Вярваме, че следващите няколко години в региона ще бъдат трудни не само за Ирак, а и за региона и за Европа. И за това сътрудничеството с европейските държави и Европейския съюз може само да ни помогне. Бихме искали да има нова концепция за нашето нашите взаимоотношения, сътрудничество а, по а, въпросите за околната среда, водите, по търговски въпроси. Искаме нашите съседни държави да се ангажират с възстановяването на Ирак, защото смятаме, че това е важно за нашата цяла държава. От 80-те години а, има сериозни разрушения, така че възстановяването ще бъде голяма възможност за създаване на а, нови условия на бизнес и привлекателност за чужди фирми. А, така че трябва да се справим с структурните си проблеми на време. Иракското правителство предстои да вземе важни решения за създаването на добра среда за предприемачество. Смятаме, че Европейският съюз може да помогне на Ирак и съседните държави и това да се превърне в фокус на нашите усилия. Всички делегации от Европейския съюз, които искат да посетят Ирак, са добре дошли и могат да се запознаят с ситуацията на място и с напредъка при възстановяването. А, разбира се, че имаме а, политически противоречия на етническа основа и а, очакваме с нетърпение а, изборите. Има опити от някои политически групи да използват за сектантски цели предизборната борба. Това е всъщност националният елемент в политиката на Ирак. Може по време на тези избори да бъдат зададени важни за бъдещето посоки. Това ще бъде важно за процеса на демократизация. Всъщност самите избори и културата на провеждане на избори ще бъде важна. Имаше предизборна борба и действително действителни разлики между кандидатите, водена по улиците на нашите градове с плакати. Също така искаме да продължим да се борим с терористите, не само от ДЕш. Тази борба се води от 2003 година. Националният парламент иска да префокусира а, своето сътрудничество с а, НАТО и с международната коалиция в а, посока повече обучение за а, военните сили. Действително, изграждането на капацитет и помощта, която Европейският съюз ни оказа през последните десетилетия, беше изключително важна за нас. Ние сме убедени, че изграждането на капацитет и обученията могат да бъдат предоставени от Европейския съюз в областта на съдебната система, на правата на човека. И това ще бъде критично важна част от политическия превод, е, преход. А, ние оценяваме високо подкрепата за единството на Ирак, а, която ни оказва Европейския съюз Смятаме, че Европейски съюз може да помогне не само в възстановяването, а и в процеса на представяне на местните власти и Рамади и Салахедин се застъпват за представянето на местно ниво на всички етнически групи а, тези общи избори представляват а, истинска възможност за опозицията бивши опоненти сега участват в общите избори и това обстоятелство, което много ни радва. Но ще бъде успех за правителството, ако хората се завърнат по родните си места. И това ще бъде не само успех на правителството, а и на всички организации, които подкрепят Ирак през последните години. Всички специализирани агенции на Европейския съюз, ОНЕ и други неправителствени организации. Предизвикателствата са големи, но Смятаме, че посоката за бъдещо развитие е ясна и се надяваме да се справим с прехода към демократизация в близките години. Много благодаря, господин министр, за вашето кратко насъдържателно изложение. Сега имаме време за обсъждане. Ще дам думата на моите колеги и вие ще имате възможност да отговорите. Първият оратор Арно Държан от името на НП. Благодаря, господин министър, за изказването. Ирак се намира в фаза на стабилизиране. Това е изключително важна фаза. Надяваме се хаосът да понамалее сравнение с предишните години. Обеден съм, че Европейският съюз може да изиграе важна роля. Благодаря ви за тази покана. Мисля, че ще е много важно наистина да ви посетим. Важно е нашия парламент най-накрая да отиде. Много пъти в миналото сме се опитвали и нашата институция като че ли се страхуваше. Съжалявам, че беше така. Надявам се това да стане, за да можем да работим заедно по въпросите, свързани с сигурността и управлението. Както казахте в края на своето изказване, управлението, особено в териториите, които са завзети от Ислямска държава, са изключително ключови, за да има стабилност и постоянност и за да не се върнат там тези терористични групи. Имам въпрос най-вече за мястото на Европейския съюз. Често се питам, особено в сферата на сигурността, което споменахте, като една от сферите на сътрудничество, като очаквате нещо от Съюза, да се питам, какво е мястото, което имаме ние, каква роля може да изиграем, дали това място вече не е завзето от а, САЩ и Иран, например. Нека спомена само две големи държави, които много силно присъстват а, а, рамо до рамо с Ирак. Смятате ли, че има място за нас? имайки предвид тези две големи държави, които заемат вече много място в сферата на сигурността. Ако смятате, че има място, то тогава според вас каква ще е специфичната роля, която може да изиграе Съюза? Merci, Would you like to... Благодаря. Искате ли да отговорите веднага, господин министр? Благодаря ви за въпроса. задавате важен въпрос. Една от загриженостите на нашето правителство е как да постигнем стабилност в освободените райони, от гледна точка на възстановяване, създаване на заетост и създаване на работни места посредством привличане на инвестиции от компании. Когато говорим за инвестиции. Това е идеалната възможност за, Израел, за иракското правителство в процеса на възстановяване. Ние се опитваме да възстановим основните комунални услуги в освободените е, региони, но за изграждане на пътища, болница, някои публични институции, инвестициите от чужбина са много важни. Аз смятам, че подкрепата на Европейския съюз е критично важна. И а, тази помощ не може да бъде заменена от а, други държави, като САЩ, например. Когато говорим за изграждане на капацитет и провеждане на обучение, сектор, в който Европейския съюз вече се ангажира в областта на правата на човека, и а, предоставяне на консултации на правителството за постигане на върховенство на закона. Ето този принос е много важен. Аз а, смятам, че има дълга история на Европейския съюз, който подкрепя страни в а, преход. Аз смятам, че нашите държави не могат а, сами да поемат тази роля така че е възможно Европейският съюз да помогне също така и за реформи в сектора на сигурността. Така че да има изградена тактика и стратегия на органите на сигурността. Аз мисля, че в момента вече се провеждат такива действия. Провеждат се и обучение на съдии. Това е една чудесна възможност за тях а, да спазват върховенството на закона и да го наложат в Ирак. стабилността в региона посредством добосъседските отношения е много важна за Ирак и тук отново работим заедно с Европейския съюз. Ние вярваме, че сътрудничеството е нова концепция за нашия регион, защото виждаме една надпревара всяка държава има свои регионални цели, амбиции, с а, погрешните средства. Те не се състезават а, в економиката, в а, търговията, не използват ресурсите си по положителен начин и смятам, че тук Европейския съюз а, може да допринесе за по-положително насочване. А, ние знаем, че има сътрудничество в областта на околната среда, на енергетиката това не са политически теми а, и не са спорни. Ние в Ирак се стремим а, към освобождаване от а, сектантски настроения. А, искаме да действаме независимо от Саудитска Арабия, от а, Турция и да поддържаме добри отношения. Смятаме, че кризата може да се реши с мирни средства и конфликта в Сирия и Йемен не води на никъде. Следим нещата през последните 6 години и смятаме, че без политическо решение а, няма да се стигне до а, трайно решение на конфликтите. А, смятаме, че Мирният път е пътят за решаване на конфликтите в региона. Видяхме политически а, кризи, които а, водят до мигрантски потоци и това е проблеми за Европа. Европа а, има интерес да подкрепи Ирак, Тунис и други държави, които полагат сериозни усилия а, към демократичен преход. Европейският съюз вече подказва, оказва подкрепа на Ирак а, и се надяваме а, да получим подкрепа от Европейския съюз и за в бъдеще. Благодаря, господин министр. Колеги, други изказвания и забележки от ваша страна? Няма желащи да се изкажат. Нещо друго, което искате да ни кажете? Искам да благодаря за възможността да ви посетя. Искам да изразя още веднъж готовността си да приема делегация на вашата комисия в Ирак. Действително, господин заместник министр, е, нашата комисия по външни работи е, планира посещение на Ирак. Е, може би през декември предстои организация и изясняване на организационни въпроси. Ще се срещнем с преговарящите в Багдад, за да изразим своя интерес да се включим в процеса на възстановяване в Ирак. Това е планираното посещение от наша страна през декември. Ако нямате коментари. Искам да благодаря още веднъж на господин заместник министъра за неговото посещение. Закривам заседанието. Ще продължим заседанието си в 2.30 с изслушването относно връзките с Китай. Благодаря.